данните за брак, раждане, е, смърт, е, е, местоживеене, ние добавихме и някои други документи, включително свидетелството за съдимост. Тези документи, които сега влизат в приложното поле, са придружени от многоязични формуляри, които не съществуват изолирано, нямат право на самостоятелно съществуване, а са само помощ за преводни цели. Пространно разисквахме разходите за издаването на тези многоязични формуляри и стигнахме до извода, че тези разходи не са чак толкова е, големи. Ще останат е, заверените с оригинала копие, защото все още се запазва това изискване да се представят заверени копия достоверни при това. Сътрудничеството между държавите членки ще се извършва чрез системата за информация във вътрешния пазар. Е, съществува задължение за информиране. Тоест, както публично, така и индивидуално, държавите членки са длъжни да дават информация на гражданите в смисъл, че вече не се изисква апостил за документите, влизащи в приложното поле на регламента, ако този документ им е необходим за друга държава членка. И най-сетне постигнахме съгласие за клауза за преразглеждане. Две години след влизането в сила на регламента, комисията ще внесе доклад за начин на неговото функциониране и евентуално с предложения за разширяване на приложното му поле. Към а, учредителните актове на предприятията и нещо, което е много скъпо на господин Радев, дипломите и а, другите документи за удостоверяване на квалификация. Так, след това, 5 години след влизането в сила, комисията ще направи доклад, в който ще представи пълната картина. Кое върви, кое не върви, е, в прилагането на регламента. Смятам, че сега правим първа стъпка, евентуално към признаване на документите, но във всички случаи към по-свободното движение на а, е, документите, които попадат в момента в приложното поле на така съгласувания проект. И изразявам надежда, че сътрудничеството между държавите членки а, е, ще а, бъде много по-добро, отколкото си мислят за него и институциите. Това е компромисът, до който стигнахме посредством тристранните срещи. И разбира се, остава на разположение за въпроси. Това е, господин председател. Благодаря. Ние вече сме водили разисквания по този въпрос. За това ви моля да извадите картите си за гласуване, тъй като ще гласуваме поименно. To vote Готови ли са всички да гласуват? Начало на гласуването. Край на гласуването. and it has been approved. Одобряваме. Гласовете са 20 за, срещу един против. Uh, there... Ah. uh, uh, can you can you tell us, Madame Madama? Може ли да ни кажете как гласувахте? Вие гласувахте против, така ли? Добре. So, uh, congratulations to... Поздравления за докладчицата. Преминаваме към точка 12. Euh, бихте ли ни казали как е графикът за работата по-нататък? Кога ще стигнем до пленарно заседание? Uh, До пленарно ще стигнем според секретарията през февруари или март. Благодаря ви. Приветствам на нашето заседание господин Ферховщад, който е преговарящ от името на парламента във връзка с междуинституционното споразумение за по-добро регулиране. Приветствам и членовете на Комисията по конституционни въпроси, и след тези приветствия давам веднага думата на господин Ферхоштад. Благодаря. Благодаря, господин председател. Най-напред бих желал да ви благодаря за поканата да дойда тук и да присъствам на вашето заседание въпреки е, че след е, е, всеки кръг на преговорите по това междуинституционно споразумение давам отчет и пред съвета на председателите. Независимо от този факт, за мен е от основно значение да имам възможност да давам актуална информация на вашата комисия. И аз също така използвам заседанието, за да чуя вашите съвети и препоръки във връзка с продължаващите преговори с отделните комисии, с е, отделните членове на парламента, с политическите групи, с работните групи, сформирани от политическите групи. Също поддържам редовни контакти за тази цел и съм е, много удовлетворен, че днес е възможно да проведем това заседание с мое участие в Комисията по правни въпроси. Както знаете, преговорите между трите институции всъщност е, започнаха незабавно след лятната вакансия и са организирани на две равнища. Първо има техническа група, която е сформирана от служители на трите институции и те разискват предложенията на техническо ниво. Освен това има и група на политическо ниво с министъра Смит, първия заместник председател на комисията господин Тимерманс и аз като ние на политическо ниво вече обсъждаме техническата работа. На политическо ниво вече сме имали 4 срещи, последната от тях на 28 октомври. Следващата е насрочена по време на пленарната сесия в Страсбург през ноември месец. Ако ме питате докъде сме стигнали в преговорите, ще кажа точно до средата, горе-долу. До средата но като се има предвид добрата атмосфера, която цари около масата, се надявам, че е, може би ще стигнем до успешен резултат от тези преговори до края на годината. Сега искам да се спра на целите на тези преговори и на мандата, който ми бе даден от съвета на председателите. това междуинституционно споразумение има 10 преговорни глави. Искам да поясня с малко повече подробности как протича работата до тук. И също важно е да ви кажа какви са прогнозите за по-нататъчните преговори и какво да очакваме. Първо, първата глава е уводна. А след това глава втора е посветена на програмирането. Ние вече сме я обсъдили и смятам, че е, сме в състояние да постигнем много прилично равновесие между опасенията и тежненията на трите институции, като същевременно гарантираме интереса на Европейския парламент. Основният ни интерес е каквото и да правим в е, е, тези тристранни междуинституционни преговори, да не подкопаваме и да не отслабваме споразумението от 2010 година, което беше постигнато между парламента и Европейската комисия. Значи, е, настоящото е, споразумение за по-добро регулиране ще замени споразумението от 2003 година. То не замества, нито ще отслаби действието на споразумението от 2010 година. И ние в окончателните резултати ще се е, стремим към това да бъде запазено действието на споразумението от 2010 година между парламента и комисията. Е, трябва много надлежно да редактираме е, всичко това, защото сега имаме трети партньор, съветът, който не е страна по рамковото споразумение между парламента и комисията от 2010 година, но смятам, че съчетаването на двете споразумения е възможно, като се признае действието на споразумението от 2010 година. В първата глава ще има разпоредби за многогодишното програмиране и ежегодното програмиране които да бъдат съгласувани от трите институции. Както знаете, нещата при многогодишното програмиране са ясни. Има цял набор от политически цели, които ние формулираме за целия политически мандат, докато при ежегодното програмиране се определят приоритетните действия и инициативи за предстоящата година. Тези разпоредби за програмирането ще бъдат доразвити и детализирани в конкретни е, документи, последващи, които ще бъдат е, послед... подписани от председателите на трите институции. Също така, в е, тази първа глава има разпоредби във връзка с съдържанието на работната програма на комисията. Тук Нямам предвид само основните законодателни проекти, предложенията за упростяване, предложенията за оттегляне на нормативни проекти, но ще бъде до някъде уредена и степента на подробност. Ще се вписва в работната програма кое ще е правното основание на проекта на комисията, какъв ще е видът на нормативния акт, какъв ще е графикът за приемането на проекта. Така че разпоредбите за многогодишното и ежегодното програмиране ще представляват една много детайлизирана система за приемане на бъдещите актове. С графици, с подробности. Сега Какви са разликите в сравнение с сегашния период и начина по който се изготвя работната програма на комисията сега Ами, съгласно тази първа глава на междуинституционното споразумение, което договаряме, работната програма в бъдеще ще бъде много по-подробна. Имам предвид работната програма на комисията. Също така от тази глава ще проистичат задължения за комисията във връзка с отеглянето на законодателни проекти. Комисията ще бъде длъжна да се допита до законодателните институции на Съюза и да вземе предвид а, тяхната позиция. Също така ще има възможност на а, основание член 225 от договора парламентът да иска от комисията да внесе законодателен проект и тогава комисията ще бъде длъжна да реагира на такова искане в тримесечен срок като окаже какво ще направи с тези искания за законодателни проекти от страна на законодателите. Най-сетне в тази първа глава за програмирането не е в природата ми да направя такова нещо, обаче направихме известна отстъпка на съвета, доколкото преди приемането на работната програма на комисията е, ще има е, двустранни е, контакти и преговори между съвета и комисията. Такива контакти вече има между парламента и комисията на основание на рамковото споразумение между тях. Така че това предлагаме за, и по това договаряме в момента за програмирането. Аз Смятам, че ако искаме да оценим последиците от това, за което договаряме, трябва да сравним съдържанието на работната програма на комисията в момента, последната и работна програма е за 2016 година, и да видим как би изглеждала тази програма, ако се приложи договарената от нас с сега глава първа. Втората глава, по която водим преговори в момента, е така наречената глава за методи за по-добро регулиране. Тук акцентът е поставен върху оценките на въздействието, допитването до обществото и последващата оценка на функционирането на нормативните актове. Та, дискусията по глава 2 е тежка. Споразумението, до което сме успели да стигнем към момента, включва няколко важни елемента, които вече съм имал възможност да обсъдя с немалко от вас. Но ще ги е, изложа в следната поредност. На първо място, разбира се, водим дискусия за така наречените оценки на въздействието. Анализа на отражението, до което водят нормативните актове на Съюза. Ние специално сме се задълбочили в това какво трябва да се включва в анализа. Екологичният, економическият, социалният ефект, цената на не Европа, а отражението като административна натовареност, особено за малките и средни предприятия и разбира се териториалното отражение и цифровото отражение. Тоест, анализът на въздействието ще бъде извършен в най-широк смисъл, като разбира се, тук цитираме принципите на субсидиарност и съразмерност, както и основните права на човека. Тези принципи трябва при извършване на всяка оценка на въздействието да бъдат пълноценно зачитане. По принцип оценката на въздействието ще се извършва от комисията тя е длъжна да прави такава оценка както на всичките си законодателни, така и на всичките си незаконодателни инициативи. И когато особено от тях се очаква значителен екологичен, социален или економически ефект. И е, специално говорим за актовете по делегация и за актовете за прилагане, е, но на това ще се спра отделно, защото за него има отделна глава, за тази тема има отделна глава и въобще темата е много интересна. В момента сме в процес на е, постигане на споразумение за това самите законодатели да извършват е, оценка на въздействието по собствените си съществени изменения на законодателните проекти, които внася комисията. Е, значи комисията си запазва водещата роля за оценка на въздействието от акта ще има съвет за така наречения регулативен контрол, който извършва проверка на качеството на извършената оценка на въздействието, но разбира се това, че комисията прави оценка на въздействието не може да бъде пречка за демократичния процес. Съветът и парламентът трябва да се опита да намерят нещо, което наричаме независима комисия или независима група а, нали, нещо, което да се намира и извън а, трите институции. Това е единия подход, но ние по-скоро казваме, комисията е длъжна да прави оценката на въздействието, например за резултатите от една тристранна среща е, работили сте до среднощ и цяла нощ е, на тристранна среща, някаква прекрасна идея се е родила и комисията е тази, която е, трябва да направи оценка на въздействието. Но ако комисията е длъжна да направи това, ние с своя капацитет, който междувременно сме създали тук в парламента, също имаме право да си направим паралелна оценка на въздействието. Тоест, нашият подход е такъв, да извършваме оценката на въздействието вътре, а не така, както е популярният подход, да се извършва оценката на въздействието отвън, извън трите институции. Тоест, в момента не обсъждаме идеята вече да се създаде независима комисия, в която комисията да изпрати свои представители, съвета да излъчи представители и парламента да излъчи представители, уж независими, и те да разискват обективността на оценката на въздействието. Според мен това е малко нереално. Във всички случаи политически нереално е да се тръгне в тази посока, поне според мен. Втората глава за по-добрите методи на регулиране, говорим и за допитването до обществото, така наречените публични консултации. Те трябва да бъдат открити, прозрачни, но ключовото е допитването до така наречените заинтересовани субекти да се извърши преди да бъде прият проектът, а не след това. Защото първоначално комисията беше предвидила да се провежда допитване до заинтересованите субекти е, след е, момента, в който е, се внесе проектът в парламента и в съвета. Аз силно се противопоставих на тази идея, защото това означава веднага проектът да попадне в ръцете на лобистите. Щом като се е, според мен задължително трябва да се проведе за допитване до е, заинтересованите преди този момент на внасяне. Е, в мом... А не тогава, когато вече законодателният процес върви с пълна пара. Няма проблем да се извърши и последваща оценка на въздействието на законодателството. Но мнението на заинтересованите лица задължително трябва да се проведе преди законодателният процес да започне, а не успоредно с него да се провежда, когато всевъзможни сили се опитват да влияят върху този процес. По отношение на последващата оценка на законодателството, третият елемент в главата за методите на по-добро регулиране, искаме комисията да взема предвид исканията на законодателите за оценка. И също така смятаме, че трябва да се мисли за системната употреба на тъй наречените клаузи за преразглеждане в нормативните актове както и клаузи, които предвиждат след изтичането на определен срок да се прецени дали действието на съответния акт да не бъде продължено, така наречените sunset clauses. Следващата глава в споразумението засяга нормативните актове. Вие знаете какъв е проблемът. Комисията образува досие, намира си правно основание. Всички почнат да, започват да работят и изведнъж насред процеса, това може да стане дори на тристранна среща, по искане на съвета, правното основание се променя и а, парламентът изхвърча от процеса, защото правното основание, което а, се предлага повторно, не предвижда неговото участие. Тук а, смятам, че са важни три разпоредби, три нови разпоредби, за които преговаряме. В момента единственото, което можем да направим е да сезираме съда като единственото, на което имаме и право, е само да се надяваме, че съдът ще се вслуша в нашата позиция, но в бъдеще ще бъде различно. Комисията ще трябва да дава разяснение за всеки избор на правно основание и за форма на нормативния акт, като е, трябва да обясни и защо е, ще предложи регламент или директива. Значи, ако има промяна в правното основание или е, се предлага промяна в правното основание, задължително трябва да има диалог между трите институции, е, включително и със съвета, нещо, което в момента не се провежда. И трето, Европейската комисия трябва да се ангажира да изпълнява пълноценно ролята си да прави оценка те е, следят е, за правилното прилагане и спазване на договора и следят за практиката на Съда на Европейския съюз. В е, практиката на съда почти винаги ще откриете аргументи против промяната на правното основание, когато съветът е замислил да предложи такава промяна. За това е необходимо да има консултация между трите институции заедно в тристранна среща и е, комисията задължително ще се ангажира да консултира и практиката на Съда на Европейския съюз, когато се извършва оценка дали да се премине от едно към друго правно основание. Так, това е, е глава трета. Всъщност и глава четвърта. Първата, е, тя, първата глава на практика е уводна глава, така че аз тук говоря за четвъртата поред глава, която е заглавена глава трета. Така, с госпожа Сайер, мисля, преди два дни имахме детална дискусия по следващата глава. Актове по делегации и актове за прилагане. Не знам дали заглавието е хубаво или не. По отношение на актовете по делегации и актовете за прилагане се опитваме да постигнем напредък. Всъщност, съветът по време на преговорите много ясно заяви, че по-честата употреба на делегирани актове изисква да се провеждат по-задълбочени консултации с експерти на държавите членки, за да може е, съветът да разполага с достатъчна информация. Ние казахме, ние не се противопоставяме на подобен метод на работа, но под условие, че ние ще бъдем поставени точно на същата нога, на равна нога като съвета. Тоест парламента да има равнопоставен достъп до тези заседания и до документите, ако желаем да упражним такъв достъп, да се ползваме от него. Тоест да няма разлика в третирането между експертите на съвета, ако мога така да се изразя, и представителите на парламента. Така че елементи на възможно споразумение по актовете по делегация и актовете за прилагане са както следва. Три неща. Първо, ангажимент своевременно да се извърши привеждане в съответствие с Лисабонския договор на всички до Лисабонски актове. Както знаете, имаше такъв проект, обаче той беше е, оттеглен от комисията, е, която размаха лозунга по-малко регулиране. Сега комисията обаче е, смени мнението си. Може би няма да бъде във формата на омнибус, но този проект пак ще се върне на масата с определен брой досията в него. Като тук ще се изхожда от компетентността на всяка комисия. Всяка комисия в нашия парламент ще си има нещо като мини-омнибус, в своя ресор на компетентност. Тоест, проекта за привеждане в съответствие на долисабонските актове с Лисабонския договор ще се върне на масата. Той ще бъде внесен повторно. Това първо. Първото нещо, за което може би ще се споразумеем. Вторият елемент в областта на делегираните и актовете за прилагане – по който ще постигнем съгласие, е държавите членки да могат да бъдат консултирани за актовете по делегиране, само ако парламентът и съветът бъдат третирани на равна нога, т.е. парламентът да има същия достъп до заседанията и до документите за тях, както, пар... както съвета. И последният елемент, за който ще се споразумеем, е евентуално да създадем е, регистър за актовете по делегация, прозрачен, открит, до който могат да се допитат и в който могат да направят справки всички. Такива, такъв регистър съществува за актовете за прилагане. Още един елемент има, може би трябва да се споразумеем за критерии. за това кога да се използват актове за прилагане или така наречените изпълнителни актове и кога да се прилагат актове по делегация или делегирани актове, за да не губим безкрайно много време за тази дискусия в работата по всяко досия. Идеята е да заложим такива критерии в споразумението, но ще има отделни преговори за това какви да са точно критериите и тези преговори ще протекат в бъдеще. Но във всички случаи принципът за критериите ще влезе в споразумението. Неговото доразработване ще бъде предмет на отделни дискусии през недалечното бъдеще. Uh, is uh, Петата глава се отнася до прозрачността и координирането на законодателния процес. В тази глава ще включим всички различни елементи елементи, свързани с прозрачността. Те ще бъдат обхванати в една глава. Има две неща, два елемента, които искам да споделя с вас тази сутрин. Първо, достъпа до документи на съвета, значи те имат достъпа да до всичко, с което ние разполагаме. Ние сме открити, прозрачни, обществено достъпни, а те имат съвсем друг начин на работа, както знаем. Знам много добре, че по време на тези преговори съвета ще каже, да, ето всички наши заседания са открити, може да вземете всички документи. Но аз приведох конкретни примери. Очертах определени ситуации, в, която, в които няма желание от страна на съвета да ни информира. Изпратил съм им тези примери, четири конкретни факта съм посочил, им казах, искам решение. Дайте предложение от ваша страна какво може да приемете и е, да бъдат взети преди че, тези четири случая, които съм посочил. Да, те не възразиха. Те казаха, че разбира се, трябва да се предоставя информация на парламента. В момента се изготвя проекто документ, с който да се дава достъп на Европейския парламент до информация в определени случаи. Освен това да се предоставя достъп и до заседания на съвета. В духа на реципрочността е добре а, да се а, осъществяват а, повече контакти по в определени случаи. От по-доброто законотворчество не обхваща като цяло международните споразумения, но междувременно нещата се промениха. Парламента вече разполага с правомощия, свързани с слагане на край на преговорите, свързани с международни споразумения. До сега парламентът не е давал своя глас, защото не е бил консултиран. А акта, SWIFT имаше а, негативен вод – Знаете какво може да се случи. В крайна сметка нашите правомощия са важни и всеки път, когато парламента не е информиран, той гласува с не. Това едва ли е в интерес на съвета. Те трябва да вземат първи този проблем, защото той съществува и е нов. Трябва да започнем и преговори по този специфичен въпрос. В същото време, когато сключим споразумението за по-добро е, законотворчество, е, трябва да посочим и как ще подхождаме при е, международните споразумения в рамките на междуинституционалното споразумение. Трябва да видим какви ангажименти можем да одобрим и ем, как ще се подхожда в бъдеще е, по време на преговорите, свързани с международните споразумения. Е, сега и трите институции поемат ангажименти да представят информация на националните парламенти като ще бъдат информирани за изхода на, на законодателните процедури. Ще има и регистър на законодателните процедури. По този начин ще се а, улесни а, проследямостта на законодателния процес. Последващите глави, а, кои, по които ще преговаряме, те са свързани с ам, намаляване на товара, на натовареността. На и друг важен въпрос е свързан с изпълнението и приложението на европейското законодателство. Ще започна точно с този въпрос. Провели сме вече една дискусия по този въпрос. Знаете колко е трудно да се говори с съвета за транспонирането на европейското законодателство. Трябва да се види защо съвета не проявява желание да създаде нов инструмент по този въпрос. Ам, относно корелационните таблици сме стигнали до задънена улица. Ам, и така, това е въпрос, по който не сме стигнали до никъде. Трябва да се създаде нов начин на мислене, да се създаде инструмент, който да взима преди всеки аспект при транспонирането на законодателството. Да има график, да има ниво на транспониране, какъв е делът на всяка държава. В Обединеното кралство, може би, е интересно да се посочи, че най-бързо транспонира директивите и регламентите в рамките на няколко месеца. Обаче тук на континента при нас е по-различно. По-скоро, когато има коалиционни правителства, те към вече съществуващите европейски разпоредби, добавят и свои разпоредби и много се отъжнява тогава за изпълнението на законодателството. Of, of, of, of the government. So the idea is the following: Is it not better than to have uh, the, to continue with this deadlock on correlation uh, correlation tables to have a Относно корелационните таблици, трябва да имаме нов инструмент – да се знае какъв е графика за транспонирането, как е извършено то, плюс да се сегне въпроса за надграждане на европейските разпоредби, така наречен gold plating. Трябва да се знае какви са нашите а, отговорности, а, да се знае какво точно е заложено в европейско законодателство и да не се стига до злоупотреби. В определен момент трябва да се каже, че ако една директива не е транспонирана в определен период от време, ние прилагаме а, британския опит и а, въвеждаме автоматично транспониране т.е. в рамките на няколко месеца. Ще ми се да приключа с преговорите с въвеждането на принцип, че ще има нов инструмент за корелационните таблици и да има един инструмент, който да е, дава възможност да се разбере е, всеки един аспект, всеки един инструмент е, и да се знае какъв е графика за транспонирането на директивите и регламентите. По глава 7 ще трябва да започнем с, с нея. Ам, смятам, че и, им, имам подкрепата и на комисията, на парламента вече мога да разчитам на подкрепата. Следващата глава е свързана с опростяването и намаляването. Вече имаме общо описание на това какво искаме да постигнем, за да се избегне свръхрегулирането и да се намали административния товар. Има определение в целия текст, така че няма да преговаряме по всяка глава по-отделно, каква е точно целта на това споразумение. И на последно място е, как точно ще е, постъпим? Ще кажем ли искаме да бъдат постигнати целите за намаляването на административния товар, дали това е оптималното решение или е по-добре да се поеме по друг път и да се направи опит да се създаде нова система, в рамките на която да има задължителен а, а, преглед, който да се извърши от парламента, комисията и съвета и да се помисли за намаляване на административния товар. Може да се заложи цел за намаляване на административния товар с 10 пъти, но може и въобще да не се стигне до изпълнение на тази цел. Това, което е по-важно е да се създаде система, механизъм, чрез който да се измерва по обективен начин намаляването на административния товар и всяка година да извършваме а, проучване, свързано с административния товар и а, ABS, Administrative Burden Survey. Така, това предложение също е сложно на масата за преговорите. Това, което е важно да се е, заложи някаква конкретна измерима цел или да се създаде нов механизъм, е, който доведе до намаляване на административния товар. Идеята е да има е, ежегоден преглед, свързан с намаляването на административния товар, е, като е, се извърши от комисията, се разгледа от парламента и съвета. Както вече казах, намираме се е, в някъде по средата на а, процеса, свързан с преговорите. Ще се опитаме да а, приключим преговорите по делегираните актове и актовете за изпълнение. До края на ноември ще се опитаме да свършим а, работата и по глави 7 и 8. И разбира се, съм готов да ви предоставя допълнителни подробности, свързани с хода на преговорите. Благодаря ви. Um, uh, Благодаря, господин Ферховщад, за уводновите ви думи. Сега имам въпроси от нашите депутати. Можем да ги обединим. Първо госпожа Регнар. Thank you very much, uh, Mr. Благодаря, господин Ферховщад. Високо ценя работата ви и ам, за нас е много важна информацията, която ни предоставихте току-що. В ам, начало диалога не протичаше така гладко. Вие представихте колко разнообразни са тези преговори за по-добро законотворчество, делегирани актове, актове за изпълнение и така нататък. Виждам, че е много добре, че нещата напредват, че политическите лидери поемат своята отговорност, защото е важно да има силен Европейски парламент с силна институционална роля. Нашият председател също може да участва по време на заседания на председателите на Комисията в Европейския парламент и е, да се търсят нови решения. Имам някои въпроси. Вие споменахте, че работите и по темата за правното основание. Може ли да ни обясните малко повече по тази тема? Винаги има спорове за това, кое правно основание трябва да се използва. Винаги тук говорим ам, за а, конкретни разпоредби, но ам, понякога въпросите са и от политическо естество. Може би ще е добре да ни дадете повече информация как точно изглеждат нещата, дали има някакво планиране по време на тази първоначална процедура, има ли решение, съгласно което Европейския парламент се обвързва и каква е след това връзката с съвета. Може ли да ни дадете повече информация по планирането. Има и други теми, които искам да засегна, но със сигурност и колегите искат да ви зададат въпроси и може би по-късно да се включа отново госпожа Юталанд. Thank you uh, very much, Mr. And thank you also for uh, coming here. It was a good introduction. Благодаря. Искам да подчертая отново, че по-доброто законотворчество и упростяването не трябва да се използват като извинение да се извършва дерегулиране. Опростяването не трябва да доведе до подкопаване на правата на работещите, да бъдат подкопани разпоредите, свързани с общественото здраве и с безопасността. Това са все неща, които ме безпокоят. Законодателството а, не трябва да подкопава и работата, свързана с равенството между половете. В тази връзка, по време на а, вашето участие в преговорите, е важно да се посочи, че ние като законодатели извършваме анализи и оценка на въздействието на нашите решения от гледна точка на равенството между половете. Смятам, че ние като законодатели имаме споделени интереси, както и задължения да взимаме предвид всички важни факти и какво ще е въздействието на дадено предложение върху нашите граждани. Това е важно, за да може да се отбележи напредък в една област, но да няма ам, странични ефекти в други области. Демокрация, участва. Е, участие на гражданите, равенство мъжете и жените. Това са все аспекти, които са важни за нашето гражданско общество. Необходимо е ние като законодатели да гарантираме еднакви права и отговорности и възможности във всички области на нашия живот. Има а, е, много основания а, да се работи по въпроса за равенството между половете в хода на законодателния процес. Ще ми се да науча повече за това какво мислите вие за оценка на въпроса за равенство между половете, оценка, която да се извършва редовно и каква е ролята и в рамките на по-доброто законотворчество. Господин Карим, благодаря господин председателю, благодаря ви, че ам, отделихте време и за нашата комисия. Това е втората възможност ам, да. But you, you touch upon uh, an important issue. I mean, you make the point uh, about the use of statistics and. Um, за втори път uh, хвалите Великобритания. Така, вие споменахте, че една страна има претрупване на разпоредбите, от друга страна има недостатъчно ниво на транспониране на законодателството. Това е въпросът, с който трябва да се занимаем. Има една фраза, която може би е от холандски происход, нещо, което чухме и вчера по време на пленарното заседание, но ние британците го казваме по друг начин. Комисията ам, също се занимава и следи хода на преговорите и чрез колегата ни Ниблер. Последния път, когато се срещнахме, засегнахме е, някои от въпросите за то, това независимо звено или независима група. Много мислих по този въпрос, е, откакто направите вашите коментари предния път. Може би ще инвестираме прекалено много доверие във възможността на комисията да може да извършва независими оценки на въздействието. Има оплаквания, на които съм бил свидетел в тази е, наша комисия. Много често се изпадва в ситуация, в която комисията е, впряга каруцата преди коня може би е, трябва да се помогна на комисията да види точно от какво има нужда. От парламентарна гледна точка има уникална възможност да се създаде един а, независим механизъм. Когато се срещаме последния път, вие казахте ам, какво е отношението, ми, отношението ви към тази независима група. Има механизми, а, по които може да се помисли и а, ви призовавам да го направите. Има механизми, които могат да бъдат задействани, така че да се а, гарантира, че тези, които ще участват в тази независима група, няма да са свързани с нито една от институциите. Искам да ви приканя отново да помислите по този въпрос. И е, знам, че има колеги, които също искат да вземат думата. Е, и за това ще приключа възможно най-бързо. Сега ще е, се спра на делегираните актове. Да, прозрачността е много важна, що се отнася с делегираните актове. Някои от тях са от техническо естество. ЕКОН работи е, по много мерки от второ ниво. При определени обстоятелства е много важно за заинтересованите страни и парламента да бъдат обхванати от целия процес – имам предвид, когато вече бъде изготвен делегирания акт и да няма никакви негативни последици, свързани с този делегиран акт. Относно субсидиарността и пропорционалността, това е от моята област. Субсидиарността се проверява само в началото на законодателния процес от комисията. Важно е за целите на субсидиарността тя да бъде наблюдавана и по време на законодателния процес. Това ще доведе до необходимостта да се извършва такава проверка на субсидиарността и в края на законодателния процес – не трябва да се подкопава правото на депутата да изменя законодателството, но ние трябва да проверим, че, че се спазват принципите на субсидиарността по време на целия процес. С законодателите ем, трябва да знаят какво се случва. Има неща, по които сме постигнали съгласие. Субсидиарността, пропорционалността, те са много важни за Европейския съюз. На второ място, субсидиарността трябва да бъде оценена в началото на законодателния процес. Важно е да има задълбочено проучване, да се знае какви са целите на законодателството, да има обосновани становища от а, националните парламенти. Те са се увеличили от 2010-2011 година. Националните парламенти сега са по-ангажирани. Трябва да се опитаме да използваме тази уникална възможност, за да включим националните парламенти в нашия законодателен процес, защото по този начин ние ще ги задължим да се придържат към решенията, които са били взети тук много от министър-председателите все още прехвърлят вината към Европейския съюз. Вие сте бил министър-председател и знаете за какво става въпрос. А ние трябва да работим повече с националните парламенти. Субсидиарността не е засегната достатъчно адекватно в оценките на въздействие и Европейския парламент трябва да посочи това в насоките за извършването на оценките на въздействието, да има графици за провеждане на консултациите с националните парламенти и да се вземат предвид запитване от националните парламенти, да има критерии, които да бъдат прияти от комисията всички политически начинания да бъдат одобрени от институциите и от европейските парламенти. Процедурата за, жълта, за жълтия картон. Тази процедура трябва да може да се прилага лесно, защото има няколко случаи, в които са докладвани а, проблеми. Някои парламенти са изразили интерес ам, от създаването механизъм за зелената а, карта да се води диалог с националните парламенти, да им се даде възможност да изготвят конструктивни предложения, свързани с становищата на комисията. Националните парламенти трябва да допринасят повече към нашия законодателен процес и да бъдат обхванати още в началото на този процес. Господин председателю, ще приключа защото вече достатъчно теми е засегнат и съм сигурен, че и много от другите колеги искат да се изкажат и ви благодаря, че ми давате възможност да се изкажа. All the questions that we have and then Mr. Да, с позволението на господин Ферховщад ще дам възможност да бъдат зададени всички въпроси и след това той ще отговори общо на всички ви. Госпожа Кауфман има думата. Благодаря, господин председателю. Благодаря на Гифер за подробния за подробната информация, която ни предостави. Темите са много сложни. Желая много успех на Ги И той каза, че скоро преговорите ще бъдат приключени до края на годината. Относно оценката на въздействието, Радвам се за това, което казахте. За разлика от колегата Карим, смятам, че самите институции трябва да предприемат действия, а не да прибягват към независима страна. Европейската комисия е институция, която трябва да защитава европейските интереси и да ам, зачита договорите. Ако има предложение, тя е задължена като институция да извърши оценка на въздействието и не трябва тази отговорност да бъде делегирана към друга страна, към друг независим орган. За това посочвам още веднъж, че вие много добре очертахте този въпрос. Законодателите трябва също да се придържат към своите отговорности, когато това е необходимо и когато трябва да се извърши оценка на въздействието. На второ място, намаляване на административния товар, като това да стане чрез залагане на някакъв определен процент или да се извършва годишно проучване. Става въпрос тук не за количеството, а за качеството. Да се не става просто така едно законодателно предложение да се изтегли, да се внесе друго. Така че аз съм по-скоро за това годишно проучване АБС, както вие го е, очертахте. относно надграждането на европейските разпореди на национално ниво, така наречения gold plating – да, може директивите да се транспонират едно към едно, но държавите членки, съгласно договорите, имат право да разгледат тези директиви и да изменят една, едно или друго съгласно националното им законодателство. Трудно ще бъде да не се зачете това право на държавите членки. И на следващо място, нещо, което господин Карим каза. Относно националните парламенти, да, трябва да работим в тясно сътрудничество с тях, но трябва да има разграничаване на правомощията. Националните парламенти имат своите си отговорности, ние нашите и не трябва да се смесват. Не може националните парламенти да бъдат включени в законотворческия процес на европейско ниво. Националните парламенти имат задачи, които трябва да справят на национално ниво и а, това е благодаря ви. Господин Гонзалес Спонс, благодаря господин председател и господин Ферховщад, благодаря ви за това, че се отзовахме на нашата покана. Много съм ви благодарен за подробното изложение. Нашата комисия е, и представителите, колегите от Конституционната комисия, които са тук, е, е, проявяват особен интерес към преговорите, които вие водите по настоящем. Бих искал също така да изразя удовлетвореността си от духа на сътрудничество, който се наблюдава по време на преговорите. Всички парламентарни комисии наистина които са компетентни, е, както и парламентарните групи е, в Европейския парламент, следва да е, бъдат въвлечени в тази работа. Тази изключително важна работа, която е в ход. И, впрочем, мога да констатирам, че вие постигате нелош напредък – във вашите преговори и аз ви уверявам в нашата подкрепа. Впрочем, нашата парламентарна група е удовлетворена в частност от начина по който вие се отнасяте към оценките на въздействието. Нещо, на което ние държим особено. Добрата оценка на въздействието, край на краища, предполага и по-доброто маспориране и в по-малка степен прибягване до свръхрегламентацията, така нареченото, така нареченото позлатяване. Оценката на въздействието, разбира се, се основава на експертни становища е, и е, обикновено експертите е, казват това, което комисията очаква да чуе. Една оценка на въздействието във всеки случай трябва да съдържа критични акценти. Инак не е оценка на въздействието. После, е, ние подкрепяме значението, което ви отдавате на малките и средните да знаем като двигател на европейската економика. Е, важно е да бъде подчертано тяхното място. И освен това, това пак във връзка с оценката на въздействието, една последваща Оценка на въздействието експост също би следвало да се прави, за да е, се избегнат евентуални неблагополучия. Е, много интересни неща имате да кажете вие също по отношение на актовете по делегация. Господин Сайер, който е господин акт по делегация тук е, сред нас, каза не малко и аз не бих се усмелил да, доразвивам неговите мисли, но в край на краища трябва да се потърси равенство, равнопоставеност между съвета и парламента в това отношение. Вероятно, бихме могли да, да доразвием малко, малко по-детайлно, -по малко по-подробно този въпрос. Първо за институционалната равнопоставеност между Европейския парламент и другите европейски институции – и второ, повече гаранции за, за нашите граждани. В смисъл, че няма да се приемат повече е, европейски нормативни актове, които не са необходими. Тоест няма да се регламентира на общо европейско равнище повече в никакъв случай, отколкото е необходимо. И наистина е, оценките на въздействието са част е, от, от тази гаранция, общественото допитване също Поначало трябва да се търсят повече възможности широката общественост да участва в законодателния процес. Така че да не се, е, да не расте бюрократизацията, да не расте европейската е, тежест. Нали, защото Европейския съюз обикновено, когато от него се искат гаранции, е, той откликва с нови бюрократични структури. Благодаря. Господин Кеста. Благодаря, господин председател, господин Ферховщад. Благодаря ви за разясненията. Нещо, по което незабавно можем да се съгласим с вас, е, че прекомерната административна тежест следва да се избягва. И особено, когато а, става дума за неоснователно подчиняване на европейските граждани на европейската опека. А, още повече, имайки а, предвид, а, че това има пряко отношение към доверието и интереса на европейските граждани а, към Европейския съюз. Преждеговорившите тук по-нататък казаха, следва да следим за това намаляването на нормативната уредба да не води обаче до отказ, до отстъпление от постигнати позиции, от защитени права. Да вземем, например, 24-те директиви, свързани с трудовото право, те какво трябва да бъдат преразгледани ли? Трудовото право е нещо от изключително значение за обикновени европейски граждани и не бива е, така да се опростява нормативната уредба, че да се влушават е, условията на труд е, и, и възнаграждение. И това не са неща, от които можем да се откажем с лека ръка под, под претекст, че усъвършенстваме или упростяваме законодателството. След това, както казахте и вие, е, по повод на спогодбите за свободна търговия, аз също имам опит в това отношение, изключително трудно е да се получи достъп до документите е, в хода на преговорите за такива спогодби. И знаете, търговско-инвестиционното споразумение с САЩ е е, крещящ пример в това отношение. Е, е, преговорите се водят по един крайно непрозрачен начин и това пряко влияе върху общественото мнение. Всъщност поражда едно крайно отрицателно обществено мнение към този процес. А ние следва да се осланяме на доверието на подкрепата на европейските граждани, ако искаме политиката, която водим, да, да постига резултат. И най-сетне е, нещо, което се натъквам особено често в, е, в Германия, е, в провинцията, от която съм, има финансирани от Европейския съюз проекти, но твърде често се отправя упрекът, че по време на реализацията си тези проекти се натъкват на множество бюрократични спънки по повод на счетоводяването, разбира се, на направените разходи е, от европейския бюджет. Отчели ли се този въпрос в, в хода на преговорите, т.е. възниквал ли е той, не, не, не е ли възможно да се подобри уредбата, така че, разбира се, е, да се блюсти за е, доброто опозотворяване на европейските средства, но пък, от друга страна, да не се изпада в бюрократична крайност. Благодаря господин Андерсон. Благодаря. За оценките на въздействието. Разбира се, те имат своето място, но следва да се разчита на оценката на въздействието, за да се избягват лошите решения, а не като средство да се забавят добрите решения. И значи, ако допуснем грешки в системата на оценките на въздействието, ще си навлечем огромни беди по-нататък в законодателния процес. И аз мисля, господин Ферховщад, вие добре съзнавате този проблем. Аз просто ви приканвам да имате предвид и опасността от прекомерна оценка на въздействието. По-нататък въпроса за посреднощните преговори, които е, водят до лоши решения. Е, бих е, предложил едно радикално решение. Просто да се е, забранят заседания на, по тристранните разговори, по трилога, след 22 часа. Просто се забранява. Сериозни преговори не могат да се водят от хора, които са почти заспали. Нали, след, след 10 часа вечерта, впрочем, тук не става въпрос само за хигиената на труда на депутатите, а и на техните сътрудници. Е, що се отнася до клаузите за преразглеждане? Е, допада ми това, което чувам. Аз съм е, голям любител на, на законодателството с определен срок на действие. По този начин по-лесно се реагира на променещите се обстоятелства. Така че винаги. За, за да се избегнат по неблагополучие Последствие трябва да има клаузи за преглед. Например, Дизелгейт, проблемите около дизеловите емисии на, на Volkswagen са поредно красноречиво доказателство за необходимостта от, от, от такова преразглеждане. И разбира се, преди да се преразгледа едно законодателство, трябва да се направи всичко необходимо това да бъде приложено в пълния си размер. Що се отнася до така нареченото позлатяване или свръх регламентирането, наистина, както каза и госпожа Калтала, не, не, не е добро това яв, яв, явление, а да не говорим, че думата, която се употребява позлатяване, е, е, въвежда в заблуждение. Защото в крайна краща понякога и завишаването на стандартите свръхевропейските, има своята добра страна. Що се отнася до Великобритания, въобще до британския опит, аз не съм така убеден, както господин Ферховщат или господин е, Карим, в съвършенността на британския начин на е, въвеждане на европейското законодателство. Аз оставам с впечатлението, че британците много бързо, буквално, нали, е, въвеждат буквата на европейското законодателство и след това се сещат каква е свършихме, е, е, това, това не, не, не е добре и, и се пристъпва към последващи е, изменения и допълнения, което и, и, върши и лоша услуга на Европа в лицето на общественото мнение. По-добре, по-добре внимателно и не буквално да се въвежда европейското законодателство, отколкото след това нали, да, да се избудат очи господин Левретон. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Ферхоштад, който а, ми представи една много интересна равносметка от хода на преговорите до сега. И, прочем, аз трябва да кажа, че съм висок ценител на британския народ, но честно казано да се представя Великобритания като отличникът в Европейския съюз е крайно неуместно, господин Ферхоштад. Сега, по-сериозно, -по е, един конкретен момент във вашето експозе привлече вниманието ми, е именно за автоматичното транспониране на директивите. Е, понеже вие сте привърженик очевидно на този метод, всъщност казвате, ако не се транспонира по обичайния ред една е, директива, тя да влиза в сила, да се транспонира в е, първоначалния си вид е, автоматично в националното законодателство. В тази връзка възникват два въпроса. Първият от юридически характер. Смятате ли, че това би съответствало на договорното право на Съюза, тъй като в крайна краища по него се разграничава категорично прякото и непрякото действие на европейските актове, т.е. регламент съответно директива. И вторият, второ съображение е по-скоро от политически характер. Добре ли би било това, имайки предвид, че общественото мнение изпитва все по-голямо недоверие от Европейския съюз? Нали? А аз, впрочем, е, е, е, съм въплъщение на това растящо недоверие тук. И подобно автоматично транспониране на европейските актове не били изтикало в още по-голяма степен националните законодателни събрания в периферията с съответните отрицателни последици е, върху е, доверието в Европа. Господин Саер. А благодаря. Аз също е, съм много благодарен на господин Ферховщад за това, че ни осведоми така подробно за разговорите, които се водят, това число за актовете по делегация, един от най-важните практически аспекти на, на този процес. Но преди това, накратко за, за програмирането на мен ми е ясно, че рамковото споразумение не е предмет на, на, на преговорите, но както господин Ферховщад е, и аз от името на Европейския парламент съм работил по годишните работни програми. Това е, е една, една важна процедура за Европейския парламент предвид липсата на право на законодателна инициатива. Но при това всяка година следва да предогаждаме всички компромиси, които могат да бъдат постигнати през идната година. Фактически, още по повод на работната програма, всеки се опитва да прокара всички свои приоритети, всички свои престрастия получава се прословутото коледно дърво и се стига до положение, каквото имахме миналата година. Фактически парламентът не прие резолюция посветена на работната програма на комисията, понеже не бе постигнато съгласие. Така че ние, без да променяме рамковото междуинституционалното споразумение, очевидно трябва да намерим тук някакъв по-гъвкав начин на на работа, за да се произнасяме уместно по работната програма на комисията. Що се отнася до делегациите на комисията, това, това, което вие предлагате, може да се окаже е, е, едно от най-важните решения от практически характер, понеже по-настоящем най-големият проблем. Най-големият проблем е, е, нали, е този спор, дали да бъдат делегирани или не. И нашата комисия тук се опитва да възприеме един хоризонтален подход и, и задачата се оказва изключително трудна, тъй като парламентът като цяло няма козове в тази игра. Единственият ни коз е, е фактически сега да отстъпим, ако правилно съм ви разбрал – Тоест, едва ли не подмолно, неявно да приемем експертните консултации, което е голям проблем за съвет. Но това е незаконно. Значи, по Лисабонския договор цялата комитоложка процедура с експерти и така нататък приключи. Няма такова нещо. Е, обаче е, съветът, е, доколкото ние не отстъпваме пред нас, не биха, ние не отстъпваме пред съвета и той няма да отстъпи. Но ние разполагаме с един единствен кос и би трябвало все пак да, да, да се стремим да получим равностойна размяна. Възможно е съветът да, да, да прилага по-общи критерии вместо във всеки отделен случай на преговори е, е, да се е, повдига въпроса за актовете по делегация с цялата времеемкост, цялата трудоемкост, която предполага това. Е, е, твърде често актовете по делегация се превръщат в размен на монета за постигането на компромис по вече съществени съдържателни въпроси. Е, и, и, и се получава крайно разнородна практика. Значи, ако се отказваме обаче от тази възможност, то трябва насреща да получим нещо сериозно от съвета някакви гаранции е, съвета да, да е, не ни блокира. Ние имаме своите критерии е, за актовете по делегация. Ако съветът се вгледа в нашите принципи на разграничаване на актовете по делегация от актовете за изпълнение, то това би могло да бъде стъпка напред. Сега, Лисабонският договор не е съвършен. Е, макар че е, е, той дава сериозни правомощия на Европейския парламент, но, но, но те остават на хартия. Така или иначе, разчитаме на вас в това отношение, тъй като нашата комисия отговаря общо за прилагането на Лисабонския договор. Госпожа Хаутала. Благодаря, господин председател. Е, внимателно слушах това, което казахте, господин Ферховщад, за прозрачността. Аз е, високо ценя това, че е, вие се борите за правото на парламента да получава достъп до документи на съвета. Начинът по който се отнася парламентът в това отношение към съвета е корено противоположен. И да видим сега края на законодателния процес, който обикновено се изразява прословутите трилози. И ние, трите институции, имаме общ дълг, мисля, да направим така, че нашите съграждани да не бъдат въвеждани в, в пълно заблуждение и объркване за евентуалния изход. Между другото, колегата тук предложи едно много просто техническо решение за подобряване на качеството на тристранните преговори. Но, трябва да помислим и за придаване на, този, на, на по-голяма достъпност на този процес за широката общественост, това число чрез достъп до документи. И, и в качеството си на, на, на, на докладчик по становище, на, на комисията а, относно регламента 1049 за достъп до документи. Аз а, те първо ще, ще работя по този въпрос и, и, и се питам дали бихте ни оказали подкреп. И на второ място нещо, а, а, за което парламентът настоява от години вече, дали в бъдеще не бихме могли да помислим тук в комисията за проекто регламент за е, европейски е, административно-процесуален закон. Трябва да се обясни на комисията, че се нуждаем от е, единен административен закон. Вместо различните кодекси на поведение, различните правилници и фактически административно-процесуални кодекси, които са крайно объркващи за субектите си, за, за стопанските субекти и прочи. Е, защо да не изработим едно предложение на, на комисията, което надяваме се тя да приеме някъде на, към 28 януари? Имате думата, господин Ферховщад, за отговор. Да, благодаря. Да започна с нещо, на което <laughs> особено държа. Среднощните е, трилози какво да ви кажа, ако не се преговаряше посред нощ, до никъде нямаше да се стигне. А, ние се нуждаем от, от, от нощите е, е, и в край краща този, който е най-буден е, на едни среднощни преговори, побеждава. Аз за това два пъти на седмица е, карам велосипед, е, за да се поддържам във форма, да бъда е, по-дееспособен е, от господин Тимерманс и, и от господин Никола Шмидт. Но, Извинявайте се, ако, ако това звучи несериозно, но първо, госпожо Рехнер, за правното основание. Как да, как да станат нещата ми? Значи, замисълът е такъв. Във всеки случай, на, на първо място, комисията следва да мотивира избора си на правно основание. Това първо. На второ място, едва и ако е, съветът е, настоява за промяна на правното основание, стигаме до, до, до тристранната среща нали, между трите институции за обсъждане на този въпрос. И на трето място, по време на е, е, е, тази тристранна размяна на мнение относно правното основание, когато съветът настоява за промяна на основанието, комисията може да играе, разбира се, своята особена роля, тъй като поначало тя мотивира правното основание. И това е едно достатъчно осведомено становище на комисията, нали? Та комисията тогава, вече в хода на тристранните разговори, трябва подробно да, да аргументира, да, да разясни, да, да се обоснове срещу съвета въз основа на договорното право и практиката на съда. Значи, това са три, трите елемента. Е, но, честно казано, тук става въпрос за разговори заедно с комисията, примерно, ако сме на една позиция, бихме могли да убедим съвета да не върви по пътя, по който е тръгнал е, поначало. Но, но ако съветът настоява, е, се казва, ще се видим в съда. Това е еди, единственото е, решение. Това е два е единствен начин, според мен, да се справим с тази практика на съвета, е, доста разпространена, да променя правното основание – и това, което предлагаме, няма да спре съвета, очевидно, разбирате, и за напред да, да прави така. Но, да, да, да, се, да се надяваме, е, е, това ще подобри отношенията със съвета, без да изключва възможността е, е да се стигне и до съдебно е, разбирателство В повечето случаи, е, знаете, съветът променя правилното основание, за да се отърве от парламент. Е, не че, не, че има някакви, кой знае колко дълбокомислени юридически основания. Е една просто практическа уловка, за да бъде изолиран един от законодателите. Въпросът за оценките на въздействието. Ще се опитам да, да обхвана всички въпроси, свързани с тази тема. Първо, както вече казах, и въпроса за основните права и свободи, за субсидиарността и пропорционалността, тези, тази предметна област се включва в оценката на въздействието. Нали? И, и, и равенството на половете, защо не, би, би могло да бъде част, да бъде заложено като задължителен е, е, предмет на оценката. Във връзка с въпроса на господин Карим по, за субсидиарността и пропорционалността, е, вижте, това не, не чрез междуинституционално споразумение можем да променим въпроса с субсидиарността. Това е договорно положение. Аз много добре знам как се стигна до, до въпроса с субсидиарността в договора по време на, на конвента. Нали, първоначално, знаете, имаше декларацията от Лакен и, и идеята беше категорично да се разграничат правомощията на Съюза и на държавите членки. Започнахме да обсъждаме по време на конвента, осъзнахме, че въпросът е крайно комплициран и тръгнахме в посока към някакъв механизъм за гарантиране на субсидиарността. Така се стигна до сегашното договорно положение. Господин Карим е прав, може да се усъвършенства е, този е, режим. Да, разбира се, само че той в момента не е предмет на днешните разговори. В своя доклад на вниманието на АВКО за бъдещето на Европейския съюз аз ще засегна въпроса за субсидиарността, естествено. И е, трябва да ви кажа, че аз бих добавил и зеления картон защо не? Не съм против. Онова, против което съм обаче, е да се смесват ролите на националните парламенти с тази на Европейския парламент. Край на краищата трябва да се тегли чертат. Националните парламенти се занимават с националните въпроси и националните прерогативи в законодателството, докато Европейският парламент се занимава с европейските. И има вече съмнения по отношение на нормативните проекти, внесени от комисията. Тоест, ако възникнат съмнения, че се посяга на правомощия на националните парламенти, тогава е, се позовава, позовават а, е, а, е, спорещите на принципа на субсидиарността. Толкова едно, едно междуинституционално споразумение не може да промени Европейския Лисабонския договор в частта му за субсидиарността. Така няма да стане. Инак, е, аз и с господин Карин разговарях по този въпрос вече лично, е, зелената карта определено ще бъде включена в разговорите по, по повод на доклада за бъдещето на Европейския съюз, е, който ще стигне до пленарната зала, да се надяваме в началото на следващата година. И значи пропорционалността и субсидиарността ще бъдат задължително част от оценката на въздействието и първоначалната и последващата. Тъй като комисията винаги може да направи оценка на въздействието. Например, ако след тая безсънна нощ на, на, на трилога се сметне, че това е необходимо, че е уместно, е, тя, Европейската комисия, всъщност е, е, би била длъжна Нали? А, ако изпитва известни съмнения относно субсидиарността и пропорционалността. Значи и, и в началото на законодателния процес, и в края на законодателния процес може да се поставя въпроса за субсидиарността и пропорционалността. Другия въпрос за, неза, за независимия експертен състав. Сега, е, какви са тия? Това, това са трима от комисията, трима от съвета и трима от парламент. И тези трима на парламента, мога да ви веря, ще бъдат крайно независими. Е, е, нали, сега, ако искате двама от парламента, петима от съвета. Не, не, не, не съм убеден, че е, това е решението. Според мен е далеч по-добре много внимателно да, да се уверим, че Европейската комисия е била независима в оценката и също време да изграждаме свой капацитет. Ние в, кра... в край на краищата вече го правим. Мисля, че имаме повече от 750 оценки на въздействието на комисията. По време на миналия мандат нашите бяха 35-на, съветът разбира се нула, Естествено, отделните държави членки могат всяко от тях да си прави оценка на въздействието. Ам... Но във всеки случай аз за какво ще настоявам? Значи, този, този съвет за е, контрол на, на нормативната уредба. Как, как си го представя тя? Това, това го има. Комисията го, го предлага. Фактически тя ще сложи контролен орган за качеството на оценката на въздействието. И сега, ако този съвет бъде включен в споразумението, понеже комисията явно настоява за това, аз имам право да задам въпроса, добре де, как ще функционира този съвет? Ако не е предмет на споразумението, като правомощие на комисията, естествено ги, нали, ще ги оставим да, да си преценят. Но а, и една дума, ако споменат по този въпрос за споразумението, естествено ще трябва да ги питаме как си го представят. И там вече ще, ще настояваме за гаранции от страна на комисията. Е, членове на, на, на, на вашата комисия е, също са го казвали. А, е, нали, оценката на въздействието да, да се гарантира, че е добра едва ли с още един независим състав или съвет, е, излъчен от трите институции, едва ли ще стане, ще стане е, е, по този начин. Значи, ако имаме един а, а, а, съвет, независим а, който оценява работата на комисията на всеки етап от, от работата по законодателното предложение, добре, но аз искам комисията да ми обясни точно как ще гарантира достоверността, обективността и прочее на, на оценките, които ще дава пък този е, съвет за контрол на, на нормативната дейност. За да мога след това да отида да, да се явя тук пред вас, е, нали, господин Карим и други, които ще настояват за независимия състав, нали, за да мога да ви убедя, аз ще питам комисията да ми, да ми даде съответните мотиви. И, и затова, разбира се, има всички основания, доколкото комисията го включва като част от междуинституционалното споразумение. Нали, този този а, а, съвет на комисията, т.е. при комисията е съвета, а, който ще упражнява контрол върху качеството, независимостта и прочее на оценките на въздействието. Така, толкова по, по този въпрос за субсидиарност, пропорционалност, оценка на въздействието, евентуалния зелен картон и така нататък. Сега Госпожо Кауфман, аз мисля, че коментирах вече и, и, и вашето изказване. Съгласен съм с вас. Вие единствена а, казвахте, че системата а, АБС а, е, е, е по-добра. Това е малко така на мода. Един вън, един вътре, един вън, двама, двама вънка и, и така нататък. Започва едно надаване. Аз просто не знам в търговията, ако щете, в продажбата на обувки по интернет, е, това може и да върши работа, но ние се занимаваме с политика. Да погледнем сериозно. По-добре е да имаме един действащ постоянен механизъм. Аз мисля, че и, и отляво, и отдясно тук в е, камерата можем да постигнем консенсус. Да, да, да, да мисля, ще, ще се разберем. Ще се разберем. Тук ще надраснем идеологическите си различия. Е, От там нататък, разбира се, ще трябва да убедим съвета и комисията. Мисля, че няма да имаме проблем да ги, да ги убедим а, а, а, в необходимостта ежегодно да се прави обзор на административната тежест. Е, задължително. господин Гозалес Пон, също и на вашето внимание. Как а, бих а, искал как ще подходя към, към а, категоричното настояване на някой, отделно да се развие въпроса за намаляването на административната тежест. И по повод на международните споразумения и спогодби вече казах, ще се опитаме да преговаряме отделно. Значи, това, ще, това ще бъде е, една клауза тип рандеву. Е, е е, нали, трябва, в крайна краща, трябва, трябва да има възможност този процес на договаряне на, с трети страни да, да бъде достатъчно гъвкав е, и, и да, да включва и нас. По-нататък въпросът за, за е, е, всичко това и за административната тежест и за международните спогодби е за е, поведението на самата администрация, на самите служители – те си имат установено поведение. И, и, и, и разбира се, то не може да бъде изцяло регламентирано. Сега, въпросът за свръхрегламентацията в, в националното законодателство. Значи, говорим за нещата, които са предвидени при транспонирането на директивата, които превишават приложното и поле. Това е свръхрегламентацията, според мен ако директивата е формулирана по приложно поле достатъчно широко, като цели, така че една и друга държава членка е, е, се възползва в максимална степен от тази възможност, друга не толкова, и дори отива по-далеч, но не превишава, не прекрачва границите на приложното поле на директивата, срещу това не може да се спори. Но така нареченото позлатяване, това е свръх, свръх регламентация, е, с която съм се занимавал и аз, когато бях министър-председател, прочем, е, е, е това. Транспонирането се използва за повод да се вкарат националното законодателство неща, които нямат нищо общо с директивата. И, и, и още повече са извън приложното поле. И почва да, почва да, да се е, цепи косама на две, да, да, и да се доказва, че има леди каква си връзка и така нататък. И ето, аз е, бих искал е, чрез този нов инструмент нали, задължи, задължително транспониране и а, е, система на преглед на транспонирането с корелационните таблици. Ото Нали, такова е съкръщението ОТО, задължително транспониране с корелационни таблици и така нататък. А, тогава ще се види. И, и задължително ще се прави това сравнение по приложно поле между директивата и транспониращия акт. Та хората и, и после това ще е широко достъпно. Та хората ще видят, защото националното законодателство, националният законодател е свободен да прави каквото пожелае. Но хората да знаят кое е воля на Брюксел и кое е воля на, на националния законодател. Благодаря ви. Е, също така ми давате възможност, господин Лебретон, да ви отговаря, е, е, че когато една директива се превръща в регламент, това може да е резултат единствено на решение взето по повод на транспонирането на директивата. А, напълно възможно е в една директива да се предвиди това. След, да кажем, 12 месеца срок за транспониране на директивата, директивата получава пряко действие. Може, но, но това е работа на законодателя. Това не може да бъде автоматично бюрократично действие. И още повече никога няма да го приемат, да ви кажа. Най-малкото да се опитаме поне да стигнем до по-добра преценка за, за качеството на транспонирането. Но просто за да бъдем добросъвестни и по отношение на гражданите. И често да им кажем, кой е в основата на една или друга уредба – съюзът или държавата членка. Понеже мисля тук господин Карим каза и други, понякога за пореден път в национални, на национално равнище политиците се оправдават с Европа. Европа ни налага едно или друго, което, знаете, рядко е факт. Нали, или едно е да се каже, че Брюксел е виновен за, за всичко, нали, а, а, а може да е Париж, Лондон, нали, Брюксел. Впрочем, в, в Белгия, знаете, е много лесно. Винаги е Брюксел, независимо дали ще е европейския Брюксел или белгийския. Що се отнася до, до, три, до триалога? Да, това е, е, въпрос, който също има отношение към прозрачността. Е, Знаете, омбудсманът също е писал по този въпрос и аз определено съм съгласен с становище на омбудсмана за прозрачността на триалога. Но, но едва ли омбудсмана трябва да, да ни го решава този проблем? Ние. Ние сме длъжни да го решим този проблем като законодатели. И по тая причина Казах на хората, които ми обърнаха внимание е, на това писмо на омбудсмана и на председателя на, на парламента господин Шулц, казах, е, този въпрос е, трябва да бъде включен в главата за координирането на законодателния процес, но, но не мога да отчета някакъв напредък до сега по този въпрос. Те първо ще започнат разговорите, но аз ще го поставя на дневен ред въз основа на това писмо на омбудсмана. Благодаря. Благодаря, господин Церховстат, за вашето присъствие на нашето заседание. Всички стискаме палци да постигнете амбициозната си цел за приключване на тези преговори до коледа. Наистина сте много амбициозен. Благодаря за участието ви в този разговор и се надяваме, че ни най-малко това няма да бъде последното ви посещение на заседание на нашата комисия. Dear members, we still... Почитаеми членове на комисията, в програмата имаме все още две точки, които трябва да разгледаме преди обедната почивка. Надявам се да не сте изтощени до толкова, че да не можем да продължим работа. So if you allow me, Uh -huh. uh Uh, we would continue uh, by point number 30. Продължаваме с точка 13. Отчет пред комисията във връзка с защитата на търговските тайни. Давам думата на госпожа Лагри. Моля всички в залата да пазят тишина. May I ask for silence, please? In... Моля за тишина в залата. Very well. Мадам Лагрип, vous pouvez commencer. Госпожо Лагриб, можете да започнете. Благодаря, господин председателю. Идвам пред вас днес сутринта, за да ви кажа докъде са стигнали работите е, в тристранните срещи във връзка с проекта на директивата за търговските тайни. Аз имам мандат да участвам в тези преговори и искам да ви успокоя, драги е, колеги. За момента не се е наложило да Мислим за провеждане на тристранните срещи нощно време, е, което да доведе до отслабване на позициите на парламента. Не, е, всички е, сме в цветущо здраве и много добре водим тристранните срещи, без да се налага да ги водим и през нощта. Така, съответствие с парламента в съответствие с мандата на парламента сме провели две-три странни срещи. Първата на 15 септември, на която за първи път бе обменена информация и бяха установени отношенията по между ни. Втората среща бе проведена по време на последната ни сесия през октомври месец в Страсбург. Тя продължи два часа, като целта бе да се откроят най-проблемните места. На тази втора тристранна среща, която по-конкретно се проведе на 27 октомври, проведохме обмен на мнение между трите институции, който мен бих нарекла открит и без отстъпки, без концесии и успяхме да открием онези проблеми, по които не сме постигнали значим напредък, т.е. същината на трудностите в работата по това досие. Що се отнася до жалоните за нашите позиции, силните и по-слабите страни на тези позиции, успяхме да чуем становището на другите институции, в частност на съвета. Съветът заяви, че би желал неговата позиция да се срещне, да се засече с позицията на парламента, т.е. от тях има добра воля за това. Както на първата, така и на втората тристранна среща съветът беше се погрижил за това да бъдат проведени заседания на Корепер, за да може е, на самата тристранна среща да се прояви гъвкавост и да се водят успешни преговори с нас. След заседанието, тристранната среща на 27 октомври, съветът и комисията ни съобщиха, че ще ни направят нови предложения по редица въпроси. Това ще бъдат нови редакционни предложения, именно с цел да бъдат отчетени нашите опасения и желания. Въпросът е, за прозрачността на обучението и гарантиране на пълноправното и пълноценно упражняване на свободата на изразяване на мнение и свободата на медиите. Въпросът е, за мобилността, възможността на работниците да се движат, е, без да бъдат поставени пречки пред това движение и пред тяхната воля да упражняват е, своята професия на различни места в Съюза, в различни етапи от живота си. Euh, Председателството е, определено направи и жестове. Е, то демонстрира, че желая да върви по пътя на преговорите, по път към съгласие и ни направи такива текстови предложения, които получихме преди няколко дни. Е, направихме техническа среща в понеделник и това ни позволи на техническо равнище за първ път да се запознаем с тези редакционни предложения, свързани с член 1, член 2. Член 1 и член 4 се преструктурират е, в съотношението един към друг. Това е нещо също важно. Предложенията на съвета засягат не само редакцията на нормите, но и съотношението между тях, както и структурата на текста като цяло. Като всичко това е направено на основата на цял спектър от съображения, които задължително трябва да бъдат отчетени, за да има реално отражение тази директива. Така че е, работихме върху член първи на тази техническа среща, включително член първи в съотношение с член четвърти. Това трябва да гарантира пълноправното упражняване на свободата на изразяване, свободата на мнение, свободата на медиите и това е, също така се отнася до защитата на лицата, които подават сигнали за нередности. Това са някои от нашите желания, от които не можем да се отклоняваме. Значи такова е положението. На този етап имаме предложение от съвета, трябва да ги прочетем внимателно, да ги анализираме да ги анализираме задълбочено, за да знаем точно какво трябва да отговорим. Това са първите разпоредби в текста и е, трябва много внимателно да изчистим е, връзката между тях. Е, член първи, член втори, член трети и всички тези разпоредби във връзка с член четвърти, трябва внимателно да бъдат нагодени една към друга. Е, аз а, смятам, че заедно с колегите от парламента, включително контрадокладчиците, а, ще направим нещо като пътен лист. Най-напред ще провеждаме заседания а, сравнително периоди, с честа периодичност, а, за да обсъдим предложенията на съвета. А, да видим как може да се реагира на тях, доколко те ни удовлетворяват и след това евентуално да преминем към очертаване на контурите на един пакет за преговорите. чрез който те да продължат по-нататък. Следващата тристранна среща би могла да бъде проведена в края на ноември най-вероятно при следващата ни пленарна сесия. Значи, на този етап няма постигнато съгласие, няма никакво споразумение, което да е осезаемо, да е реално. Съветът явно проявява желание да действа динамично, да проявява жестове на добра воля спрямо парламента, като се съобрази с нашите предложения и приоритети. Точният правно-технически анализ на новите предложения, разбира се, е задължителен. Ние ще се срещнем специално с докладчиците в Сянка, за да направим този анализ, да говорим за него конкретно. Очаква ни още работа, като в някои отношения тези преговори и в бъдеще ще бъдат е, тежки, трудни, ще изискват е, да вложим много от своето време и усилие, но по някои теми пък има известен напредък. Има интересни предложения, особено досежно това, което особено ни интересува, да гарантираме напълно безпрепятственото движение на хора, които предлагат труда си в пределите на Европейския съюз. Толкова на този етап. Малко трудно ни е да нагодим заседанията на контрадокладчиците и следващите тристранни срещи във времето, защото вече е средата на ноември. Но въпреки всичко, основното ми послание е, че работим в конструктивно, динамичен план – макар и стъпка по стъпка, но има проява, много сериозна проява на добра воля. И е, смятам, че няма да има непреодолими неясноти в тези преговори. Това искам да кажа на този етап. Благодаря ви. Не виждам искания за вземане на думата. Всъщност, господин Коферати, питам ви, Можем ли да се справим с вашата точка в дневния ред в 6 минути, които ни остават днес сутринта? Да, господин Коферати казва, че това е така. Заповядайте, имате думата по точка 14. Иво. Ще се изкажа много кратко. Делиационисти, come è normale, anzi ne approfitto. По директивата за правата на акционерите. Abbiamo esaminato in maniera generale. Имаше тристранна среща. Разисквахме основните въпроси. Задълженията на акционерите, задълженията за прозрачност, възнаграждение, транзакциите. То, елементи и завършихме с декларациите страна по страна. Е, доста големи са разногласията. И решихме да процедираме последния начин. Утре ще има техническа среща. Ще има още една техническа среща на 30 ноември. За да се види точно къде можем да постигнем съгласие или къде е възможно позициите да се сближат. Като ще търсим съгласие, разбира се, по всички аспекти на проекта. Но ако това се окаже невъзможно, ще търсим съгласие по тясно свързани въпроси, където такова частично съгласие е възможно che insieme alla cordialità però sono state esplicitate valutazioni e differenze. Е, общо взето атмосферата е радушна, но има доста разногласия, особено от страна на съвета. Значи след техническите срещи и на основата на резултатите от тях ще преценим кога да свикаме тристранната среща, втора поред, която би трябвало да е по-сериозна, с, с така много по-голям стремеж за поемане на ангажименти. Това е всичко, което мога да ви кажа днес. Така, благодаря ви. Имаме всъщност още една точка в дневния ред за днес сутринта. Доклада на господин Джамбаски по еднообразния формат на визите. Преводачите се съгласиха любезно да ни отпуснат още няколко минути, за да можем да приключим. Драги колеги, ще използваме езика си. Колеги, преди да премина по-детайно към предложението на Европейската комисия за изменение на регламента за определене на единен формат за визи, бих искал да ви предоставя предложения график по досието. За 3 декември е планирано представянето на становището като срокът за изменение ще бъде до 9 декември. След колената ваканция за 11 януари е планирано разглеждането на измененията. Самото гласуване на становището ще бъде на 28 януари. За ваша информация искам да обърна внимание на графика на водещата комисия Либе. Очаква се на заседанието на 30 ноември и 1 декември да бъде представен проектодокладът, а срокът за внасяне на изменение 11 декември. Гласуването е планирано за средата на месец февруари. Регламентът определя единния формат на визите за достъп до страните от Шенгенското пространство от 1995 година. От тогава са били направени две модификации по него, но това не се отнася до външния вид на стикера. През последните няколко години е имало завишаване на случаите на фалшифициране на стикерите на визите, което и налага промяната на техния дизайн и въвеждането на по-висока защита имайки преди сегашната ситуация на криза, пред която е изправен Съюза, е от изключително значение да защитим своите граници и сигурността си. Така че аз приветствам предложението да бъде обновен стикерът, за да бъдат предотвратени или поне сведени до минимум ситуациите на фалшификация от този документ. Като цяло мога да кажа, че смятам предложението на комисията за добро и не виждам точки, които биха представлявали проблем. Надявам се колегите да са на същото мнение. Ако съм информиран правилно, в залата би следвало да присъства и представител на Европейската комисия, към който можем да се обърнем за по детална информация по предложението. Благодаря ви. Господин Буда иска думата. Да, накратко. Зная, че предложението се подкрепя, тъй като има много случаи на фалшификации и опити за подправки, поради което тук се нуждаем от консенсус. Okay. Any other for the floor? I do not see any. So we... Има ли други желащи да се изкажат? Не. Ами в такъв случай приключихме на време. Благодаря на всички оратори, на всички присъстващи. Продължаваме в 3 часа след обед смини изслушването, което ще